Uh, Уважаеми колеги, предлагаме и да започнем заседанието. Започваме с съвместно заседание на двете комисии ЕКОН и АВКОН. Както знаете, повод на нашето съместно заседание е изменение на член 22 от Устава на Европейската система за централните банки и на Европейската централна банка. С ваше позволение започваме с, с, с приемането на дневния ред. Той беше изпратен на 16 май. Ако няма искания за изменения, можем да приемем дневния ред. Няма съобщения на председателя. Точка 3 одобряване на протоколите от предишното заседание. На 21 април се проведе това заседание и протоколът е в досиятата пред вас. Ако нямате възражения, протоколите по личното ни заседание се смятат за одобрени. Продължаваме с точка четвърта от дневния ред, а именно причината, по която сме се събрали днес тук, а именно изменението на член 22. Ще помоля Роберто да ми даде думата в качеството на докладчик или сама да си дам думата. Уважаема госпожо докладчик, имате думата. Благодаря ви. Бих искала да ви осведомя, че поради от, тъй като съдокладчикът ми отсъства, ще се изкажа и от името на Габриел Мато и от свое собствено име. Бих искала да ви представя с няколко думи измененията. Това е темата на днешното ни заседание. Получихме 44 изменения и от двете и комисии. Три от тях са свързани с, с упражнението от промбила, 12 с членовете и 29 с точките от преамбюла. Uh, като изменения са внесени от всички политически групи. Като разбира се, е, това са изменения не на нашето предложение, а на първоначалното предложение. Бих искала да ви припомня, че ние, като съдокладчици предлагаме две основни промени на, на продължението на Европейската комисия. Първото е свързано с гарантиране на по-голяма правна сигурност за централните контрагенти и запазване на доброто равновесие между всички институции, като целта е ЕЦБ напълно да спазва всички законодателни актове, прияти от законодателите, т.е. от парламента и от съвета и всички мерки, постичащи от тези законодателни актове. запасихме без промяна настоящият от редакция на член 22, свързана с клиринговите и платежни системи и предлагаме изменения по точка от преамбюла номер 8, посветена на изискванията за централните контрагенти. Всъщност се опитахме в тази точка от преамбюла да включим списъка, който обмисляхме в рамките на работата ни по ЕМИР 2, по регламента за Европейската пазарна инфраструктура. Най-важната част от текста, разбира се, са членовете, като най-вероятно ще предложим четири компромиса по точките от преамбюла, но бих искала да посветя малко повече време днес на членовете от предложението. Има няколко предложения и разликата между тях е само редакционна. Тоест, формулировката на начинът по който ЕЦБ би следвало да вземе предвид работата на законодателите. Така че основното предложение е в насока пълно спазване, пълно зачитане, като се има предвид и едно друго предложение предвижда не само при пълно спазване на законодателните актове на законодателите, но и при пълно зачитане на съдебната практика на Съда на Европейския съюз. Тоест, компромисът тук ще бъде просто да се избере една от формулировките. Все още не сме взели това решение. Бихме искали да го направим на заседанието с докладците в Сянка, но ми се струва, че ще изберем най-вероятно формулировката на английски full respect или fully respecting, ако имате някакво предпочитание, моля да го споделите с нас сега. Това ще бъде един от въпросите, който ще се обсъди на заседанието с докладчиците в Сянка. Има и още едно изменение към добавка от спазване на законодателството на законодателите, да се добави и съдебната практика на Съда на Европейския съюз, но не смятам, че можем да вземем предвид тази изменения, защото съдебната практика на съда се прилага без да трябва това да се споменава. Относно трети страни това се оказва невъзможно. Е, за това предполагам, че няма да можем да приемем това проекто изменение. А има и един альтернативен подход. Повечето от нас предпочитат тази редакция, но има и едно альтернативно предложение на Берванш Берес. В изменение изменението си 45. Тя предлага да се ограничат правомощите на ЕЦБ за приемане на регулаторни изисквания за концентралните контрагенти по въпросите за паричната политика, като се позовава на глава 4 от устава и на по-честно на член 22, като, изпъл, като в предложението си тя цитира тази разпоредба от устава, а именно използва формулировката функциите и операциите по паричната политика на ЕЦБ. Както вече казах, ще обсъдим темата на заседанието в Сянка, но моето предпочитание би било да съчетаем и двете, т.е. от една страна да се споменат законодателните актове и нужното равновесие в правомощите на различните институции, а втората част на предложението ще бъде да се отрази това предложение, което на практика ще ограничи правомощията, разписани в устава. Струва ми се пак казвам, че бихме могли да съчетаем тези две идеи. А, относно другите изменения, бих искала да ви обърна внимание на измененията, свързани с а, разпоредбите за отчетност. Те наистина са много важни. Най-вероятно тези разпоредби ще се прехвърлят към а, преамбюла. Също по-голямата част измененията са изменения по точките от преамбюла, като има едно изменение, което засяга основната част на текста, т.е. един от членовете. И мисля, че няма да е трудно да постигнем компромис тук, тъй като предложенията до голяма степен се позовават на вече съществуващите инструменти за гарантиране на отчетност. Така че не мисля, че ще има някакъв проблем да постигнем компромис тук. Разгледахме и становището на правната служба. И ми се струва, че съчетаването на това, което предлагаме в момента, т.е. на добрата, на една добра редакция с предложението на перванша, ще ни даде възможност да отразим и основният дух на съдържанието на становището на правната служба. Това, което имах да кажа, господин председател. Благодаря ви. И аз ви благодаря, Данута. Господин Мато от не присъства нещо заседание, така че преминаваме към докладчите в Сянка от името на социалисти демократите. Докладчик в Сянка е Перванша Берес, която също се извинява за отсъствието си, тъй като присъства на погребението на Никол Фонтен, но ми е изпратила позицията си, която ще ви почита. On behalf of Pervanche. От името на Перванш Най-важният въпрос е свързан с надзора на централните контрагенти, които в голяма степен се засяга от регламента ЕМИР 2 и правомощията на ЕЦБ с цел гарантиране на финансовата стабилност. За да постигнем добър резултат, трябва да се намери добрият баланс между първо и второ равнище. Тоест предполагам, че става дума за заложеното в договорите и заложеното в законодателните актове, като се има предвид принципът за независимост на ЕЦП. Съгласно становище на правната служба, което поискахме, става ясно, че най-доброто решение ще бъде да се използва предложението за предложението на ЕЦБ като правна точка и да се направи специфично позоваване на правомощията на ЕЦБ в член 22. Това е и основната цел на изменение 45-то внесено от Перваш Перес, което ни припомни и Данута, именно целта е в текста да се включат думите за целите на функциите и операциите на ЕЦБ по паричната политика. Тоест предложи току-що Данута, е именно да се съчетае това изменение с а, друго. Разбира се, не мога да коментирам, защото в момента замествам перванш, но по-късно мога да, и ще изрази собственото си мнение. Ако се оказа невъзможно да се отрази съдържанието на това изменение, трябва да се намери а, альтернативно решение възоснова на член 4 на докладчика. Мисля, че именно това предлага и докладчика. Никой не може да предвиди какви ще са точните проблеми, размерът и обхвата им по отношение на клиринговите системи. Ето защо смятаме, че неизчерпателен списък е най-добрата идея. Струва ми се, че има да се направи изпод между респект и recognize, т.е. зачита или признава. Смятам, че би следвало да се направи някакъв компромис между членове 30 и 32. Освен това, важно, важна цел да се намери подходящата редакция. Трябва да се обърне внимание и на въпроса за отчетността. Действително няма причина защо решенията и становища, свързани с регламента по а, член 22 да не бъдат публикувани, като си има правит специфичната връзка между ЕЦП и Европейският парламент. Опциите, които се предлагат за подобряване на диалога, би следвало да бъдат надлежно разгледани. Това беше писменото изказване на Пекванш. Не виждам представител на ЕКР. Е. Някой ще вземе думата от името на господин Ецек, на докладчика? Да, добре, споделяйте. Благодаря ви. От гледна точка на АУДА подходът на докладчик към член 22 се доближава до подходящият подход. Миналата седмица парламентът прие с огромно мнозинство доклада на Данута Хубнер за бъдещата рамка за надзор на централните контрагенти в Европейския съюз и извън него. Ето защо е много важно да се отрази тази промяна с, чрез промяна в устава на ЕЦБ. Съгласни сме, че ЕЦБ след би следвало да играе ключова роля в надзора на централните контрагенти. Ето защо трябва да се пристъпи към изменение член 22 на устава. При все това, тъй като и правната, правната служба, и на комисията, и на съвета ни предупредиха да не отваряме котията на Пандора, т.е. да не даваме на ЕЦП карта план за взимане на решения, които биха могли да са в противоречие с духа и целите на законодателството, което приемаме тук в Европейския парламент. Ето защо сме съгласни, че изменението на член 22 би следвало да бъде по-ясно разписано в контекста на законодателните ни правомощия. Не бива да забравяме, както подчерта и правната служба на Европейския парламент, че, стату... че устава на ЕЦБ има законодателен статут равен на този на договорите, както става ясно от член 31 на договорите и трябва да сме наясно с последиците на изменението, което сега се предлага. В заключение, като се вземе предвид въздействието на това изменение и новите правомощия на ЕЦБ относно да държавите членки на, на Европейския съюз и тези, които не са членки, ЕЦБ би трябвало да има по-големи правомощия за надзор на важните централни контрагенти, които ще играят важна роля в клиринговите системи на страните в Европейския съюз в бъдеще. Благодаря ви. От името на зелените, Филип. Съгласни сме с докладчика, както и с ЕЦБ и на комисията, а именно ЕЦБ трябва да има възможност да надзирава централните контрагенти, които се занимават с валути на клиринг в държавите членки на Европейския съюз извън него. Тоест, съгласен че трябва да се намери добре равновес между, ЕЦБ е и с законодателите, така че като цяло споделяме едни и същи намерения, но след като се запознахме с проекта доклада, оставаме с впечатлението, че е, разграничението между правомощията не е достатъчно ясно разпоредено. Съгласни сме с становищата на правната служба и на парламента и на комисията и смятаме, че трябва допълнително да се подчертае водещия принцип, а именно правомощията, предоставени на ЕЦБ в рамките на член 22 и на устава, трябва да се изпълняват при пълно спазване на рамката и законодателството на Европейския съюз за вътрешния пазар, разпоредено от законодателните, както и други законодателни актове, прияти от Европейската комисия от законодателите по изпълнението на тези правомощи. Ето защо в нашите изменения ние предлагаме по-ограничени правомощи от предложените в изменение второ, където се предвижда да има специфични изисквания за изпълнението на правомощите на ЕЦБ. Ние сметаме, че това изискване е прекалено общо, т.е. трябва да стане ясно, че е, се има предвид клинговата дейност на е, централни колагенти, които представляват риска за цялата система. На второ място, съгласно становището на правната служба на Европейския парламент, ние сме на мнение, както показва нашето изменение 28, че един адекватен механизъм за отчетност трябва да бъде създаден, за да се избегнат конфликти и липса на последователност, като трябва, трябва да се случи под формата на междуинституционален инструмент. Знаем, че Перванш БРС настоява за подобен подход в своето изменение 32. Бих искал също така да ви обърна внимание, на изменение 24, а именно нуждата ЕЦБ да, да изгради форум за публични консултации. Може би ще кажа, че това не е важен въпрос, но ние смятаме, че това е свързан тема. Смятаме, че ЕЦБ упражнява много големи правомощия и извън това е независима институция. Т.е. ние искаме да запазим независимостта на ЕЦБ. Но като едновременно с това, ако една институция има толкова големи правомощия, прозрачността и отчетността са от ключово значение. Ето защо смятаме, че трябва да се постигне някакъв напредък. Знаете, че правомощите, с които е натоварена ЕЦП, често са критикувани от евроскептиците като довод. Вижте, Европейския съюз не е достатъчно демократичен, защото много големи правомощия се дават на институции като ЕЦБ, които не са напълно подотчетни. Така че, според нас, това е важна тема и се надяваме да бъде отразена в компромисите. Благодаря ви. Um, um, Сега започвам с процедурата по спонтанни изказвания. Не виждам докато си в сянка от другите групи. Господин Ланген има думата. Благодаря. В Емир и Рефит вече сме поставили, така да се каже, принципните е, разбирания е, за това, че ще трябва да се промени статута. Е, това е свързано естествено и с е, е, други наши правни актове. Това е първият ми въпрос всъщност, но и още един въпрос ще свържа с него. Пълното съответствие с. Е, е изискванията, посочени и от съда, предполагат да се изготви някакъв списък. Е, е, би било интересно за мен да разбера какво е виждането на вас и на колега е, Хъбнер и на колегата Мато по отношение на този списък, как той трябва да изглежда. И освен това, въвеждането на независима парична политика от страна на ЕЦБ, това е като че ли някаква така е, идея, към която е фиксирана да, колегата Перваш Берес е, от 15 години, кажи речи, и повтаря едно и също. И е, ето, че отново чуваме някакви подобни тези. Във връзка с ЕМИР, естествено, трябва да се предвидят някакви изисквания за отчетност към ЕЦБ. Това каза и колегата Ламбертс. Нина. Благодаря ви, Нина. Thank you, um, chair, um... Благодаря, господин председател. Въпрос. Опитвам се да разбера защо трябва да се въвеждат тези промени в регламента. Зная, че основната обосновка за предложението за промяна на член 22 от устава на ЕЦБ е напускането на Обединеното кралство. Затова внесох изменение, в което се казва, че това е логическа последица. И това е важно с оглед на правната сигурност. Тази промяна ще се прилага само единствено когато действително Обединеното кралство напусне Европейския съюз. Ето защо не смятам, че тази промяна щеше да е необходима, ако Обединеното кралство не напускаше ЕС. Просто се опитвам да разбера. Тук става въпрос за напускането на Обединеното кралство и промяната идва от там или така или иначе трябваше да работим по този въпрос. Нека да разпишем също така и датата на която се очаква Обединеното кралство да напусне Европейския съюз. Моля за малко повече яснота. Благодаря, Ричард Корбит. Не, не желаеш думата. Добре, в такъв случай да чуем представителя на ЕЦБ. Имаме тук няколко представителя. Разберете се между вас кой ще вземе думата. Заповядайте. Благодаря ви за това, че ни давате думата. Няколко коментара. Първо, ЕЦБ не е надзорен орган и не желая да става такъв. Не иска също така и да получава карт бланш за това. Всяко ограничение на ЕЦБ по отношение на паричната политика е, е неподходящо. От друга страна, Що се отнася до спазването на вторичното законодателство и имайки предвид текста Full Respect, може да останем с впечатлението, че паричната политика на ЕЦБ, която е част от договорите, е в допълнение към политиката свързана с вътрешния пазар. Затова за ЕЦБ подобен текст не е за предпочитане, предлагаме друг. Благодаря ви. И така, мисля, че отново може да чуем докладчика. А, не, комисията. Къде е комисията? Извинявам се, тук в списъка ми е, не беше посочено, че имаме представители на комисията. Сега ви виждам, заповядайте. Sorry, I pressed the wrong button. Извинявам се, натиснах погрешния бутон. Няма какво а, да добавя. Нищо ново с оглед на предишната ни дискусия. Виждаме, че има широка подкрепа за промяна на член 22 от а, устава. Изменението на устава ще даде на ЕЦБ регулаторни правомощия по отношение на клиринга, ще се увеличи правната яснота, така че за нас е важно това изменение да бъде направено. Сега по конкретните коментари. В становището си Европейската комисия предлага корекции на текста, ние използвахме думата consistency между бъдещите действия на ЕЦБ и новите регулаторни правомощия. Правните актове между съвета, парламента и комисията. Приветстваме широката подкрепа за измененията, които имат за цел да се въведе определена дата и да се определят правомощията на ЕЦБ в това отношение – по отношение на най-подходящия за тази цел текст. Разбираме, че има многобройни предложения, за това бихме искали малко допълнително време, за да обмислим текста и да решим кой би бил най-приемлив. Добре, доста предпазливо действате. Uh, yes, please. Um, uh, maybe I just start with, with what was at the end because I, I will да добавя нещо към това, което чух накрая. Последния път Европейската комисия не каза нищо по член 22. Днес обаче Европейската комисия продължава да бъде предпазлива така че на този момент не бяхме отчели позицията на комисията. В отговор на казаното от представителя на ЕЦБ бих искал да кажа следното. Още от самото начало взехме предвид необходимостта от избягването на въвеждането на някаква иерархия. И не мога да се съглася е, с вас относно това, което казахте за иерархията. Аз съм точно на обратното мнение. Но ще обсъдим въпроса с докладчиците в Сянка и с преговорния екип. Но напълно осъзнаваме, че не трябва да се въвежда иерархия. Друг е въпроса вече кой какво влага в този термин. може би не отиваме твърде далеч, като казваме като се има предвид това, което правят законодателите. Не смятам, че по този начин се въвежда някаква иерархия и подчинение. А, Тина 2011 година имахме постановено решение на Европейския съд. И сега, ако реагираме на постановеното решение, И ако въведем измененията в устава на ЕЦБ, това неизбежно означава да вземем предвид дали британците ще останат или ще излязат в, от Европейския съюз. От тук вече има значение и статута на третите държави, тъй като те са от значение за стабилността на ЕС. Така че аз не бих правила връзка между тези неща. Разбирам намерението ти, но все още не сме обсъждали въпроса на заседанието на докладчиците в Сянка. Ако ведеш изменение, внесеш изменение, ще помислим върху него, но на този етап нищо не обещавам. Не съм сигурна дали добре разбрах господин Ланген и това, което той каза. Идеята ни е да се спазва изцяло регламента ЕМИР. В преамбюла предлагаме списък, който е заимстван мотамо от регламента. Не ни се иска да използваме а, това досие, за да отидем отвъд това, което вече се предвижда ако правилно съм разбрала страха ви и опасенията ви. Относно пълното съответствие с решението на Европейския съд и, Маркус, и казаното от Маркус Фербер, виждам какво предлага той в това отношение и смятам, че по този начин отиваме отвъд възможното по отношение на трети държави и техните централни контрагенти. А пък, ако го кажем за Европейския съюз, просто се повтаряме. И е излишно. И мисля, че това е всичко. Отлично. А, да, следващата седмица има заседание на докладчиците в Сянка. Добре. Смятам, че никой не смята да въвежда иерархия тук, а просто се опитваме да направим разграничение между двете неща. Това, което ти искаш да кажеш, е, че думата респект може да бъде заменена с друга, за да не се, никой да не тълкува тази иерархия като подчиняване едното на другото. не искаме правомощията, които се предвиждат от договора, да се припокриват с други правомощия. Така че в това отношение, според мен, става въпрос не за подчиняване и въвеждане някаква иерархия, а за разграничение на нещата. Това е целта на докладчика. Следващите стъпки са заседания на докладчиците в Сянка. На 19 юни ще гласуваме, с което може да приключим. И с това мога да закрия заседанието, нали? Да, закривам заседанието.